Добър ден на всички. Добър ден на онези, които са тук в залата и на онези, които ни гледат и слушат по интернет, тъй като заседанието се излъчва. В интернет продължаваме заседанието от вчера. Тази сутрин искам да приветствам с добре дошъл директора на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, господин Алексис Госдел. Той ще ни разкаже какво е постигнал центъра през 2018 година и ще очертае дейностите, които центъра е планирал за 2019 година. Затова в началото ще дам думата на господин Госдейл. Може би той ще направи кратка или пък по-дълга презентация, зависи от това какво има да ни разкаже. И след това може би ще има и въпроси от хората в залата. Редте за вашата презентация. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да дойда тук при вас и да представя дейностите на нашия център през изминалата година. Говорихме си преди малко с вас. Вероятно си спомняте, че когато поех този пост, директор на ЕЦМНН, предложих да се прави кратко представяне на дейността и постиженията на нашата агенция. Обикновено такъв обзор се правеше в средата на годината, някъде около юни. Аз сметнах, че това е твърде късно. И по мое предложение сега вече това представяне се прави в началото на календарната година, най-късно в средата на февруари. По този начин имам възможност да ви представим и информация за различните приоритети, бюджетните измерения на реализирането на тези приоритети и така нататък. Както се казва на първия екран от нашата презентация, нашата агенция е отдадена на това да предоставя възможно най-добри услуги за заинтересованите страни. Европейските институции и европейските политици са на първо ниво, естествено, на второ място практиците е, и политиците на национално ниво и на трето място хората, е, които са пряко засегнати от е, нашата информация, хората от практиката наистина. 48 доклада имаме през миналата година, 23 научни разработки сме подписали. Тук има увеличение спрямо предишната година. 30 доклада за конкретни държави сме представили. Това е нов начин да се представя събраната от държавите членки информация. Целта е да не се карат държавите членки да повтарят същото е, занятие. Ние събираме е, информацията за тях в съответните доклади по държави сравняваме положението от съответната страна с цялостното положение в ЕС и имаме и две специални публикации. Първата, за първи път публикувахме доклад за медицинската употреба на канабиноидите. Миналата година бях поканен тук, за да давам информация по този въпрос. Много важен е той. Имаше дебат по темата и приемане на резолюция в пленарна зала на Европейския парламент миналата седмица. Тук работихме в тясно сътрудничество с Европейската агенция по лекарствата. Много е важно, важно да се подчертае, че ние не сме регулаторна агенция, но въпроса за медицинската употреба на канабиноидите е тясно свързан с нашия портфейл и с медицината като цяло. За първи път ние публикуваме цялостен преглед на положението, поясняваме различните употреби на подобни средства и говорим за това как може да се категоризират доказателствата. Има научна информация по въпроса, но тя стъпва на основата на много малко изследвания върху пациенти. Това не означава, че заключенията не са верни, но за да може да се екстраполира получената информация, трябва да се стъпи на малко по-широка основа. Т.е. трябва да се подчертая, че доказателствата са оскъдни. Ако имаме нужда от по-стабилни заключения, имаме нужда от повече научни изследвания. Това е едно от заключенията, които представих пред вас. Следих дебата по приемането на резолюцията и мисля, че точно това заключение се подчертава и там. На следващо място, нещо много важно, що се отнася до прилагането на стратегията на агенцията. Искаме да увеличим видимостта която имаме сред гражданите, да стигаме по един по-ефикасен начин до нашите клиенти и заинтересовани страни. С 28% увеличихме броя на посещенията на нашата веб страница. Миналата година е имало повече от 1 милион 360 хиляди души, които са посетили нашата веб страница. Говорим за отделни хора. Не става дума за едно лице, което да е посетило различни страници на нашия вебсайт. С 70% се е увеличило свалянето на различните малки видеоклипове, които създаваме. Както говорихме с председателката, това е една от промените в нашата комуникационна стратегия. Искаме да стигнем до заинтересованите страни чрез социалните медии, следвайки една наскоро очертава се тенденция, именно да се споделя по-малко текст. Е, знаете, по силата на подхода Web 1.0, това беше основната стратегия. Не сега залагаме повече на видеото и обясняваме, например, какво означава е, криминализацията. На следващо място нещо интересно, което исках да споделя с вас – всяка година през юни представяме доклада, познат като EDR, доклада за наркотиците. През изминалата година той беше свалян на нашата страница веднъж на всеки 10 минути. Интересен факт. На следващо място опитваме се да поясним по-добре какви услуги предлагаме на заинтересованите страни и на взимащите решения. Какви са данните конкретно? Допринесохме за 60 за провеждането на 60 важни срещи в европейски или международен план. В много случаи осигуряваме подкрепа на Европейската комисия и на председателството на съвета. Например, когато се подготвяха последващите действия спрямо УНГАС, стратегията на ООН за наркотиците. Ние осигуряваме подкрепа за комисията и за държавите членки. Участвахме в повече от 300 различни научни събития и събития с технически характер. Някои от тях бяхме организирали самите ние. И накрая, в рамките на две седмици, предоставихме информация по 45 конкретни искания, предоставени от европейските институции. Може да става дума за положението в Иран, например, какво знаем за търговията с наркотици, свързана с Иран, възможностите за сътрудничество. Тук включвам и предоставяне на информация адхок, тогава когато има запитване, предоставено примерно предния ден от е, евродепутата. Тоест ние се стараем да предоставяме информация максимално бързо и преди определените срокове. Целта е, естествено, да осигуряваме възможно най-доброто услу... обслужване на вземащите решения. Какво е положението относно така наречените нови психоактивни вещества в Европа? Положението можем да определим като нещо като заря през последните 10 години имаше експоненционално увеличение на типовете вещества, които се регистрират на европейските пазари. Сега тенденцията е към намаление. Миналата година разкрихме 55 нови вещества, т.е. едно на седмица, малко или много. Ето ги всъщност цифрите. 393 две вещества бяха разкрити на пазара. Каква е разликата между цифрите, които виждате? 55 е броя на веществата, които са се появили на пазара на наркотици за първи път в Европа. Ако обаче съберем тази цифра с всички разкрити имаме повече от 730 вещества. Какво означава това? Когато се получи появяват някакви вещества на пазара, след това много бързо те изчезват, други е, са обект на контрол от различни организации, включително не, други се появяват пък е, още един път, повторно, т.е. така се стига до тази цифра 350. Миналата година направихме две оценки на риска и имаше четири вещества, които бяха обект на налагане на контрол от страна на съвета въз основата на заключенията, които ние сме направили. Тук е важно да се подчертае, че имаме и ново законодателство относно новите психоактивни вещества. То вече е в сила. Искам да кажа, че финализирахме и процедурата за договаряне на новите методи на сътрудничество с петте засегнати агенции. По този въпрос имаме подписани споразумения. Последните две споразумения бяха подписани миналата седмица в Брюксел. Какво да кажем сега за конкретните постижения на нашата организация? Знаете, че ние искаме да сме ефективни ефективни, ефикасни, да имаме добавена стойност, да изпълняваме мандата си, имаме цял набор от приоритети и ценности. Естествено, зависими, си от, зависими сме от ресурсите, с които разполагаме. Трябва да правим възможно най-доброто благодарение на ресурсите и доброто разпределение на ресурсите, което предприемаме, виждате, че се справяме много добре. Така наречените приоритети L1 са онези, по които имаме е, заделяне на кредити на 100%. Тази година цифрата е малко по-малко. Това е свързано с предизвикателства, които имахме връзка с развиването на европейската база данни за новите психоактивни вещества. Работата по този въпрос все още тече тази година, тази седмица по-скоро продължаваме да изчистваме нещата относно развиването на новия софтуер. Първия модул вече е готов. Първото изпитване вече е направено. L2 са така наречените приоритети, по които искаме да постигнем поне 80% от начертаните цели. Постигнахме 95% и L3 са онези дейности, по които искаме да реализираме поне 50% от средствата, които са заделени за съответните средства. Тук имаме 67%. Какво означава 50%? Значи, ако има ограничени средства, няма да урежем средства от приоритетите в групата L1, а ще урежем в групата L3. Имаше, естествено, и отменяне на някои ангажименти, които си бяхме е, определили, тъй като контекста се беше променил. Външната оценка. Основно събитие за агенцията от миналата година. Всъщност, е, вече разговаряхме с вашата комисия по този въпрос. С е, гордост можем да заявим, че външната оценка приключи в последните два месеца на изминалата година, ноември и декември. Разговарях и с колеги от комисията. Имаме възможно най-добрите резултати, които могат да се постигнат вследствие на такава външна оценка. Искам да благодаря тук и на моя предшественик Волфган Гьоц – Тази оценка идва като признание за усилията, които положихме в рамките на първите години от моя мандат. Опитваме се да развием нови стратегии, нови технологии. Искаме да изчистим максимално онова, което предприемаме като действия, искаме да сме наясно за кого работим, по какъв начин. Искам да благодаря тук на всички колеги, на всички подчинени, които имам, защото много работа сме свършили наистина. И тази оценка, между другото, отчита не само доколко постигаме целите, но и въздействието, което имаме и като цяло е много положителна. Комисията ни е изпратила между 250 и 280 различни документа, сред които анализи, оценки и така нататък. Е, и ние работихме е, и мисля, че постигнахме добри резултати във връзка с тази препратена ни информация. Много важно да се спомене, че е, ние се опитваме да уточним и дали си заслужава да се разшири нашия мандат. Много различни виждания има по този въпрос. През декември проведохме първа размяна на мнение. Там имаше представители на парламента и на комисията. Ще видим какво ще правим от тук нататък. Каквото и да решим, тази година ще има сериозни промени ще станем свидетели на един преход, ще видим какво ще стане в началото на следващата година. Независимо от това какви заключения се направят, вашата комисия ще бъде важен актьор в процеса и аз съм готов да ви изслушам всеки път, когато пожелаете. Особено, що се отнася до промяната на мандата на агенцията и за видимостта. На следващо място говорим за изпълнение на целите, финансите са нещо много важно. Тук искам да споделя три неща. Ето сега първата цифра. За трета година подред успяваме да изпълним почти 100% от оползотворяване на средствата, които са предвидени за нас. Това е нещо историческо. Виждате, това показва, че няма нужда да се говори за гъвкавост. Относно изпълнението на кредитите за плащания, 98% имаме сега, 95% беше процента миналата година, значи подобрение. Е, сигурен съм, че вие ще отчетете тези факти, когато говорите за това как се справят агенциите в финансов план. Естествено, винаги може да се постигне и повече. 100% е възможно да се постигне. Изплащаме, знаете, заплати е, и през януари, така че тук цифрите са леко устарели, И относно изпълнението на така наречените кредити C8, е, това са кредитите, за които е поет ангажимент през предходната година, но плащането се прави през следващата година. Трябва да вземем предвид и е, схемата за съфинансиране на националните точки за контакт и националните обсерватории за наблюдение на наркотиците. Е, имаме механизъм за контрол на постигнатите резултати преди края на годината. Целта е средствата да не бъдат загубени и да бъдат е, преразпределени. Например, в една страна е, има е, конкретни резултати и остават средства в порядъка на 25, 25 000-30 хиляди евро. Те могат да бъдат върнати в общностния бюджет. Проблема не е голям. Е, ние следим с ваша помощ какво се случва относно оползотворяването на бюджета. Изпълняваме препоръките на Сметната палата и не само. И накрая направихме много важен, много важен одит а, с а, нашата служба за вътрешен одит и с удоволствие мога да спомена, че резултатите са много добре. добри. А, тези резултати а, са плод на усилена работа а, Работа, която тече вече 3 години, откакто е, встъпих в длъжност, сътрудничи много добре с е, звеното за вътрешен одит. Е, директора на това звено и аз самия полагаме много усилия, за да се подобрят финансовите резултати. Всичко тече гладко. Има известно забавяне относно изпълнението на препоръките. Тук трябва да спомена е, нещо свързано с сградния фонд, но това са нормални забавения. Ще ги изчистим. На следващо място започнахме една нова инициатива публикации, насочени към е, Европейския парламент към националните парламенти, към хората от практиката. Е, тези публикации са свързани най-вече с е, канабиса и канабиноидите. Има един доклад за канабиса и шофирането, много важна тема на последно място в САЩ. Миналата година на 5 декември публикувахме първата информация във връзка с медицинското използване на канабиноидите. Тук трябва да спомена и резолюцията, която приехте още веднъж. Миналата година казах пред комисията МВ, че не смятаме, че трябва да се говори за медицинско използване на канабиса. В медицината говорим за нещо друго, например за облегчаване на болката при хора болни от рак. Така че това е нещо много важно. Ние публикувахме такъв преглед за така наречената медицинска употреба, но тази оговорка, която правя, е важна. Искам да кажа, че и е, разполагаме сега с е, много по-солидна база е, пациенти, хора, за, за които се е използвал канабиса. Но тук трябва да спомена нещо важно, едно важно условие. Тук не става дума за нещо революционно. Става дума за анализ, който прави следното заключение. Не, не очаквайте, че всеки път, когато се появи нещо а, лудо по своя характер в интернет, ние ще публикуваме а, информация. Не, ние сме задължени да проверим нещата и естествено трябва да можем да дадем някакво заключение дали има нещо революционно или не. Искам да спомена една публикация от от 2019 година, която е свързана с така наречените low THC продукти а, от канабис. Обясняваме какви са тези продукти, обясняваме какви могат да бъдат и реакциите в държавите членки и освен това очакваме да се появи една нова публикация, наречена на мониторинг и оценки на промените в политиките по канабиса в а, а, Латинска Америка и в Северна Америка. Има известно объркване в това отношение. В Уругвай и в Канада има конкретни политики за легализиране и пускане на пазара това не е валидно в другите страни от района обаче. Тоест, ние не пледираме за легализация или срещу легализацията, просто се опитваме да дадем а, може а, да дадем информация, която да е ценна за политиците. Ще продължим да следим новите научни открития тази година ще се проведе третата конференция по наркоманиите в Лисабон, в Португалия. Тя се е превърнала в най-важната конференция по този въпрос в Европа. Повече а, от 1300 чуждестранни участници имаше миналата година от повече от 60 страни. Това е място, на което тази година ще има специална сесия. Това е един от ангажимента ми, когато се представях за тази позиция преди година и половина. Аз поех ангажимент винаги да имаме визия за бъдещото състояние по отношение на наркотиците в Европейския съюз. Дали ще работим в посока превенция или терапии и дали вземащите решения ще разчитат на информацията от нас, за да вземат съответните решения. На всеки три години публикуваме заедно с Европол доклад за наркотиците. Направихме това миналия ноември. Ще обясня и ще благодаря на моя колега от Европол. Сътрудничам си с тях много тясно. Дори имахме помещения в тяхната сграда. Обменяме документи, които показват колко добре си сътрудничим и високо ценим факта, че преди една година Европол посочи наркотиците като висок свой приоритет. Опитваме се да направим прогнози за пазара на наркотици през 2016 година. По наша преценка стоеността на наркотиците в Европейския съюз се движи между 28 и 30 милиарда. Има и връзка с организираната престъпност, разбира се опитваме се да почетаваме и връзките с други проблемни области. Благодаря ви. Може би за последен път посещавам вашата комисия. Искам да ви благодаря за сътрудничеството с нашия център. Също така и от името на моя предшественик. Ако не го направя, колегите няма да ми простят. Благодаря на вашата комисия, защото вашата подкрепа беше изключително важна а, за нашата работа. Когато се явих на изслушване при вас, първият им ми ангажимент беше да подобря резултатите на агенцията преди да искам повече средства. Това беше преди три години. Подобрихме резултатите на агенцията. И сега е време да говорим за пари. Един от отговорите ни следващата година ще празнуваме юбилей 25 години от нашето създаване и сега разходите ни за дейности са около 70% от нашия бюджет. Така че в момента от моите решения не зависи много. И между 21 и 25 ноември миналата година трябваше да а, съкрати 1,3 милиона от нашия бюджет, за да останем в бюджета. А, това означава, че няма а, автоматично увеличаване на заплатата, а плащаме и по-висок найем. службите на комисията а, ни дават а, знаци, че а, ще има увеличение на заплатите и а, има коефициент на увеличаване. Разходите за персонал в Португалия бяха 77% от разходите за персонал в Брюксел но в Португалия също животът поскъпва. Не ни достига един милион. Не знам за сега как ще намерим тези средства. Това идва в момент, когато работата ни по външната, от, според външната оценка е най-добрата в нашата история и смятаме, че мандатът ни трябва да се разшири защото ние сме смятани за достатъчно квалифицирани да предложим по-добра услуга на европейските граждани. В а, случай, че бюджетът ни се съкрати, още не знам как ще продължим дейността си. Всички цифри, които ви казах за изпълнението на бюджета, също говорят за пълното му изчерпване. Така че решихме да поискаме по-голям бюджет, отколкото се предвижда в многодишната финансова рамка. Генерална дирекция вътрешни работи ни подкрепя в това искане, защото те разбират, че от това зависи оцеляването на нашата агенция. Не искаме да наемем повече персонал. Просто трябва да покриваме по-високи разходи, върху които не можем да влияем. Още едно обяснение защо сме използвали 70%. Това показа първата външна оценка на агенцията, проведена през 1999-2000 година и тогава аудиторите а, откриха, че а, имаме вътрешен ресурс за анализ на ситуацията. В а, хода на работата на следващите комисии получихме увеличение на бюджета, така че успяхме да използваме този капацитет. основната част от експерти в Европа по нашите въпроси са около 100 човека и те работят при нас. Онова, което искаме за бъдеще е да можем да работим както до сега и за това се нуждаем от тези средства. Вие можете да ни разберете, в момента и вие приготвяте, подготвяте следващите а, избори. Ние се надяваме да продължим да работим с а, следващия състав на комисията, либо с следващия парламент. В момента са в ход важни а, дискусии, като например по следващата МФР. А, но в тези дискусии не бива да забравяме и темата, свързана с наркотиците, Знам, че работите. Това показва вашата резолюция за употребата на канабис. И тази година, както до сега, се нуждаем от вашата подкрепа. Надявам се да преодолеем нашите трудности и да запазим агенцията жизнеспособна. Председателката, много благодаря за вашата презентация. Не виждам желаящи да се изкажат. Аз исках да ви задам няколко въпроса. Вашата презентация беше доста подробна. И просто трябва да си припомним някои аспекти. Всички запитвания, отговори, които вие предоставяте, с всички доклади, които изготвяте, давате информация, осведомявате гражданите, според мен тази агенция и нашата, наша... нейната дейност е много полезна, така че средствата дадени за нейната дейност са добре похарчени. А, по отношение на следващата многодишна финансова рамка, предизвикателствата са общи за всички нас. Не само за агенцията ще се повишат разходите, като цяло ще има все повече искания, очаквания към дейностите на Европейския съюз. Надяваме се да можем да им отговорим. Така че ще водим дебати за повече средства от държавите членки или собствени средства в рамките на европейския бюджет. Така че като цяло този въпрос е актуален както за нас, така и за агенцията. И в този смисъл ви желая много успех в бъдещата дейност и много благодаря за вашата презентация и предварително за вашата работа. Много благодаря. Това е нашият доклад за използването на канабис и за законодателството свързано с това. Благодаря, казва председателката. Това ще бъде тема, по която и ние ще работим за бъдеще. А сега, колеги, ще преминем веднага към следващата точка от дневния ред. Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества. Ще дам думата на нашият колега господин Мамекинс. Той е докладчик и ще ни докладва относно преговорите в връзка с пазар и използване на прекурсорите. Господин Мамекинс. Благодаря. Както знаете, ще гласуваме доклада за предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества. Проведохме три триалога през последните месеци и текстът беше одобрен в Корепер. Благодаря на моите колеги и на секретарията на Либе за доброто сътрудничество. Консолидираният текст има много по-силна правна стойност и е по-рестриктивен, отколкото предходният текст. Европейския парламент и съвета даде по-добри определения на варигата за доставки и сега по-добре е регламентирана търговията онлайн. Има по рестрикт по-големи рестрикции за продажбата на определени вещества. И също така в Унгария и в Германия е забранена онлайн продажбата на веществата, които могат да се използват за прекурсори. Също така има и по-добра система за предупреждение. В съвета компетентна беше комисията по вътрешния пазар и единния пазар. По оценката на Европейската комисия, економическият ефект върху промишлеността е пренебрежим сравнен с повишеното ниво на сигурност. Смятам, че текстът е балансиран но въпреки това съветът защити повече производителите и химическата промишленост. По-маловажна беше сигурността. Цялата тази сфера се променя много бърза и законодателството ще бъде преразглеждано, за да се приспособи към нови реалности на пазара. Ще се стремим им към по-висока степен на хармонизация с законодателството на Европейския съюз. Пет години след влизането в сила ще се проведе преразглеждане, но междувременно Европейският парламент ще следи прилагането. С оглед на финализирането на законодателството още по време на този мандат, смятам, че ще дадем правилен знак за по-голяма сигурност. Ние се опитваме да хармонизираме правилата за сигурност, да ограничим терористичната заплаха и да постигнем повече яснота за економическите оператори за онлайн платформите. Смятам, че новия текст по-добре отговаря на съвременните заплахи и държавите членки могат да предприемат мерки за да отстранят заплахите една по една. Също така има повече сигурност за нашите граждани. Още веднъж благодаря на моите колеги за сътрудничеството и връщам обратно думата на председателя. Много благодаря за този доклад за резултатите от триалога. Някои от нашите докладчици в Сянка също са тук. Господин Чедовски също иска да каже няколко думи. Благодаря на всички колеги, които присъстват тук. Ще допълня нещо към вашето изложение. Не съм съгласен с част от вашите изказвания. Аз мятам, че триалогът беше много добър и много открит. Искам да благодаря на моите колеги за чудесната им работа но е много важно да се намери балансът между потребността от е, информация за економическите оператори и информацията нужна е, за работата на полицията и а, е, хората, които работят в областта на сигурността. И всичко това трябва да е залегнало в нашето законодателство. И смятам, че добре балансираме интересите на крайните потребители на пазара и изискванията към економическите оператори, които предлагат на пазара съответните вещества. Аз смятам, че в крайна сметка постигнахме добър баланс и за това а, подкрепям финалният, а, финалното споразумение а, и смятам, че а, с новия закон ще допринесем за борбата против тероризма. Благодаря. Разбира се, че има различни политически възгледи след всеки триалог. Натали. Благодаря, госпожо председател. Като председател на Комисията за борба с тероризма и е, докладчих сянка от парламентарната група, искам просто да изкажа благодарност на нашия докладчик господин Мамикинс първо за качествената работа, за готовността да слуша, за е, много умело проведените преговори по една тема, която е сама по себе си доста техническа и експертна, благодаря ви, че успяхте да напреднете в подходящо темпо по това досие и да приключите наистина на време в рамките на мандата. Това е много важно да се намери баланс, не просто баланс с бизнеса, но и тук мисля, че нашата позиция на парламента е отразена добре в заключителния текст. Текст ясен, текст конкретен, и специално по въпроса за продажбите онлайн. И това е тема, на която всички ние много държим, е обучението и участие във форми на обучение. Искрено и от сърце се надявам, че държавите е, е, е, е ще приемат тази е, солидна, сериозна позиция и ще предприемат максимално бързи действия за прилагане на регламента, който наистина дава своя принос за борба с опасността от тероризъм. Визирам конкретно изделията, които са използвани в атентата в Париж. А, така че аз много държа на тази тема. Благодаря на докладчика и за думата. Председателката, благодаря на докладчиците в Сянка и нека да примомня, че и в сферата с рибня, зривни новите вещества се сблъскваме с нови материали и нека не забравяме, че те се използват и съвсем законно. Така че трябва ясно да покажем кои са необходимите вещества и да контролираме тяхното изпълнение. Тук има ново законодателно, едно ново законодателно предложение, ще внесе повече яснота и по-добър контрол в сферата. Така че благодаря на докладчика и всички докладчици в Сянка за това, че успяхме да постигнем решение преди следващия мандат, да не забравяме, че имаме и гласуване тази сутрин в 11 и 15 ще гласуваме този, това досие, а в през април ще го обсъдим в пленарна зала. Благодаря ви. Сега, колеги, ще дам думата, ще отстъпя думата на нашия истински председател, който ще продължи работата а, на зас... и заседанието по следващата точка. Um, моля за кратка техническа пауза, колеги, за няколко минути, докато изчакаме пристигането на някои от членовете ни. Благодаря искрено на госпожа Зипъл, че пое председателството тази сутрин. Благодаря, Бригите. 3-4 минути техническа пауза. Благодаря за проявеното търпение, колеги. Изчаквахме, защото някои колеги казаха, че ще дойдат специално за тази точка от дневния ред и срещата с министера. Благодаря още веднъж на госпожа Зипел, че за това, че ме замести имахме е, заседание на съвета за Унгария и затова съм много благодарен на Биргит за вчера и днес. И така, за пореден път казвам добре дошъл на господин Димитри Свицъс, министър на миграционната политика на Гърция. Благодаря, Димитриус, че отделяш време. Нашия комитет внимателно и отблизо следи положението в Гърция чрез посещение на място, обмен на различни въпроси, свързани с финансирането и следене развитието на положението в горещите точки и съвместната европейско-турска декларация. Знаете, че през юни 2018 година министри, министър отправи две писма, отправени към нас като комисия Либе, е, относно редовното преминаване е, на грани... редовното преминаване на границата, местата, центровете за настаняване, процедурите за обежище и така нататък. Надявам се сега, че след юни ще можем да проведем задълбочен обмен на мнения във връзка с изводите от досегашния опит и актуалната ситуация, защото тя поражда особен интерес от колегите какво става с мигрантския поток и така нататък. Можем да поговорим и за това какво става тук в общата система за убежище Имаше съвет ПВР миналата седмица и там също бе поставен въпрос от господин Вицас. Аз представлявах парламента. Знаете, господин министър, че ние свършихме нашата част от работата за приемане на мандат по регламента Дъблин. Намираме се в доста трудно положение, защото ние сме си свършили работата по много досиета но е, нещата са много сложни. Вие самия присъствахте на съвета миналата седмица. Готви се е, цял пакет и затова ще ни бъде много интересно да изслушаме слушаме вашата гледна точка и разбира се е, от вас се изискват временни решения, временни мерки а, е, преди да се стигне до конкретни решения. Това отново ще бъде наша тема на обсъждане днес. Вашата гледна точка и разбира се мнението на е, колегите, пред, предложихме на колегите от 9 да дойде, е, защото те проявиха интерес е, да присъстват и да чуят за положението в беженските лагери. Още веднъж казвам добре дошли на колегите, колегите и Аз самия посетихме островите и много благодарим за оказаното гостоприемство и помощ. Сега давам думата на господин министър с благодарност за неговото присъствие, след което ще проведем дискусия. И така, Димитриус, още веднъж благодаря, че си с нас. Имаш думата. Здравейте всички! господин председател на комисията Либе, уважаеми членове на е, парламентарната комисия, госпожи и господа, ще продължа своето изказване на гръцки език, но искам да изкажа благодарност и е, своето удоволствие да застана днес пред вас. Имаме възможност да ви информираме и да поговорим с вас за положението у нас и за усилията, които разполагаме, опитвайки се да се справим с трудностите за бежен, е, по темата миграция и убежище и за европейското решение на въпрос е, е, говорим за европейския регламент за цялостна европейска система за обежище. Ето, продължавам на гръцки език, защото съм си подготвил речта, написал съм си изказването на гръцки, да не го превеждам в движение. И така, в края на 2018 година имаше около 70 000 мигранти и бежанци в Гърция през миналата година почти 48 хиляди се присъединяха към тях, но повечето на островите, но на 14 хиляди на континентална Гърция, е, както и е, Еврос. През 17-та година на островите, но и през е, сухопътните граници преминаха около 37 000 бежанци. Миналата година имахме по увеличение с 10%, особено на островите. Особено през летните месеци и септември. А през 2017 година имахме 5500 новодушли. докато следващата 18-та година бройката надхвърляше 8000. Тоест за последните години имаме над 14 000 беженци на островите, над 11 000 са в Централния център за настаняване, а около 1300 души са в частни квартири или жилища, но това е част от а, програмата на ВКБОН за настаняване с финансиране от Европейския съюз. А, възможност за настаняване има на остров Ез, е, Лесбус. Това са 1180 души. През 18-та година за нас най-важно беше да обърна внимание на островите в източно-егейско море. Те бяха особено пострадавши от а, притока на мигранти, бидейки на външната граница. И след това от тези острови бежанците и мигрантите, около, е, около 29 000 души и малко отгоре, бяха презаселени. Те са с официално признат статут или особено уязвими хора. 14 800 от Лесбот, над 5000 от Лесбос, от Хиос, 5000 от Лерос 2700. Към това се добавят и през заселени лица от другите острови. Тук искам да добавя, че нашето присъствие в Егейско море възоснова на положението по гръцко-турската граница продължава да е под голямо давление, защото като военните кораби и гражданските кораби непрекъснато откриват лодки с бежанци. 90% на смъртни, от смъртните случаи се дължат на происшествия или 38 е, случая от 38 починали, 20 са при ПТП на а, магистралата. има отдавени в реката Еврос, в Марица и в близост. Това разбира се с статистики, но когато се погуби човешки живот, това винаги е трагедия. Говорим за Цифри големи, малки, но зад всичко това стоят човешки животи. През 2018 година въведохме в струк, държавните структури създадохме възможност за настаняване в жилища. Около 22 000 души. А, 18 хиляди получиха отделни апартаменти. Създадохме нова програма за временно настаняване съвместно с Европейската комисия и Международната служба по миграция, където около 6700 души са вече настанени. По настоящата данни от миналата година 6700, малко над 6700 души са напуснали Гърция в резултати на споразумението с Турция. Частичното имахме доброволно произаселване, а около 5500 души напуснаха на път към други държави членки. Те бяха пренасочени там в процеса на събиране на разделени семейства или по силата на Дъблин. За убежището през миналата година Имаме близо 67 000 моби за обежища срещу 58 000 от 17 година. Приръст 14%. Тоест Гърция е европейска държава членка с най-голям брой молби за обежище на глава от населението. Заедно с Кипър, там абсолютният брой е по-малък, но и населението е по-малко и имаме съответни за взаимодействие с Франция и Гърция. Имаме намаляване на молбите 16 000. през, 1000, през 2017 година и по-малко през 2018 година. Особено много са кандидатите от Афганистан с спад през 18 година и иракчани които се пак са през над 9000 души през миналата година. В момента няма приток на бежанци от Сирия, основно от Афганистан. Това са лица, пребивавали в Афганистан или афганци, или пък лица с ирански происход създадохме нова процедура за обработка на молбите за бежен, убежище от май миналата година. Увеличихме с 25% скоростта на обработване на документи на хора от ам, островите. Създадени бяха ам, 8 допълнителни комисии, които да работят с тях времето за вземане на решение, за произнасяне по, а, по една молба бе сведено до 68 дни. Опитахме да подобрим нашите структури, особено в Самос. Имаме нов приемен център на друго място на острова защото до сега имаше голямо презаселване, голямо, голяма натовареност на центъра в Семус. Това нееднократно се случва в Гърция и най-важното за нас е да намалим причините. Знам какви са причините, всички ги знаем, но все пак ще посоча един пример. През последните три дни от Самос бях пренасочихме близо 100 души, 96 души. Това са лица получили убежище, а над 100 души междувременно напуснаха само през последните 6 дни. Преди това нямахме възможност да пренасочваме бежанците. И продължаваме да поддържаме център на този остров с 200 души настанени, но този център предстои да бъде закрит. И броя на лицата на Самос ще може да бъде намален. В общи линии можем да кажем, че всички беженци и мигранти имат достъп до здравни центрове, имат ам, здравно-медицински номер, с който имат възможност за достъп до медицинско обслужване, вакцинации и така нататък. Нямахме, например, случай на заболявания или епидемия от грип при нашите мигранти през септември през, извинявайте, февруари ще приключим процедурите допълнителни лекари се присъединиха към здравните центрове. Надяваме се, че този продължителен проблем най-сетне ще бъде решен. За обучението на децата на 12 500 деца посещават държавни училища или могат да бъдат обучавани в специални учебни центрове за бежанци и мигранти. Тоест, опитваме се да създадем дневни детски заведения, освен от училището. Разработваме и нова стратегия, прилагаме нова стратегия за бежанци и мигранти т.е. за интеграцията им на място. Имаме национ национална стратегия по въпроса вече и в тази нова, по тази нова стратегия да се работи както на централно, така и на местно равнище с помощта на много НПО. Но местните общности и е, частни е, лица или организации също играят важна роля. Имаме програма, наречена Хелиос, която работи с Международна организация по миграция, МОМ и с ООН и постигнахме сериозен напредък в интеграцията. Опитваме се да разширим програмата с други органи на местно самоуправление в цяла Гърция, за да можем в следващите 12 месеца да увеличим бройката над 12, на обхванати над 12 000. Въведохме преходен период от 6 месеца където лицата могат да минат програма за интеграция. Обучение, както езиково обучение, както по гръцки, така и по английски, е, културни теми, възможности за социална интеграция и финансово подпомагане и настаняване. При тези програми се опитваме да работим с хората, които имат право на международна закрила и убежище, за да ги приобщим в гръцкото общество. Имаме и много други програми. Е, особено се поставя акцент върху езиковото обучение, отново по гръцки и английски, за лицата, получили убежище както и за бежанци под международна закрила. Има обаче и възможност за обучение и квалификация от сферата на земеделието с цел възможност за работа. В момента над 3000 души попадат в тази бройка хора с пореден бежански статут и международна закрила. Е, уважаеми евродепутати. Разбира се, не сме решили всички проблеми. Имаме множество проблеми, а проблема с миграцията търпи непрекъснато развитие, понякога в зависимост от притока на бежанци, но и разбира се от събитията в останалата част на Европа. Е, визирам солидарността и поемането на приемането на бежанци от други държави членки. Това, което се прави в областта на миграцията и обежището и събитията, ясно ни показва, че трябва да бъдем единни, солидарни в отстояване на общите ни ценности. Тази цел все още не е постигната. Не всички европейски партии и държави членки оценяват еднакво сериозността на проблемите. Каква е целта? Целта е е, проблема е, че нямаме общо европейска политика по миграция и убежище. Въпреки многобройните дискусии, съветът не стигна до единно мнение специално за регламента Дъблин и преразглеждане на политиката за убежище. Европейския парламент предложи да е способна ефективна система за убежище в Европейския съюз, съответна на предизвикателство правителствата. Гръцката страна, разбира се, подкрепя предложенията на парламента и Гърция едновременно с това ясно заяви, че ще възприемем конструктивна позиция по въпроса. По време на българското председателство нещата добиха тласък, които който може да ни продължим, да ни даде възможност да продължим по пътя. Във всички трилози ние подкрепихме почти на 100% на Европейския парламент, но подкрепихме българския компромис, за да можем да продължим трило, тристранните срещи. Но упорството на някои страни ни създава допълнителни затруднения. Въпреки сериозния миграционен натиск в източното Средиземноморие, ние все така не намираме баланс между необходимата солидарност и споделяне на отговорността и особените затруднения на държавите на огневата линия, така да се каже, европейските държави. Не бива да забравяме, че имаме трябва да имаме обща цел. Не бива да допускаме да бъдат отстоявани расистски и враждеб ксенофобски позиции. Ние трябва да обърнахме се преди изборите към европейската общественост. Призовахме Европа да не изостравя страните на фронтовата линия и усилията за обща система на убежище и нов регламент Дъблин 2 биха ако се провалят, ще налеят вода в мелницата на каналджиите и трафикантите. И така нови хора ще дойдат в Европа. Абсолютно необходимо е да приемем обща система за обежище и нова редакция на Дъблин 2. Двете са неразделно свързани. Освен това е необходимо да имаме ясен график до май тази година за въвеждане на преходен механизъм за солидарност или конкретни програми по страни особено страните първи приемащи бежанци. Става дума за това приемането да бъде гарантирано, но едновременно с това да бъде постигнато и задължение за разпределение. И смятам, че тук Европейската комисия също играе важна роля. Преходният е, механизъм трябва да изпълни следните седем цели. Първо, преходният механизъм трябва съвсем ясно да включва и външното измерение на миграцията. Солидарността е важен принцип на Европейския съюз и задължението за функциониране на Европейският съюз е записано съвсем ясно, че държавите, които са под натиск, се ползват със солидарността на останалите страни. И държава, която а, искаше солидарност от гръцката държава през 2015 година. Изпрати помощи а, под формата на предмети а, от домакинството. Солидарност означава действия, отговарящи на потребностите. В нашия случай това засяга мигрантите от държавите на първа линия. По отношение на общата система по миграция, е абсолютно необходимо да се направи връзка с опазването на външните граници на Европейския съюз и трябва да се включат и а, съседните държави. Трябва да е ясно кой каква отговорност носи. Лицата, които получават обежище, трябва да получат бързо обработване на своите молби в рамките на тази система. В Централното източното Средиземноморие трябва да се прилага тази система, защото това са най-важните маршрути за мигрантите и беженците. В Централното Средиземноморие този проблем е особено остър в Италия или в Испания, например. На четвърто място Държавите членки, които желаят, могат да участват в преходния механизъм на доброволни начала, но когато те заявят участието си, трябва да спазват и правилата. Пета точка. Всяка държава членка ще получи е, един е, процент, който съответства на брой на населението и брутния вътрешен продукт, бежанци, който да приеме. На шесто място, държавите, участващи в преходния механизъм, трябва да поемат и обща отговорност за проверката, разглеждането на молбите, и а, обработването на а, резултатите от това, както и връщането на хората, на които е отказано обежище. А, за тази цел трябва да има финансова а, помощ от страна на Европейската комисия. Това означава, че държавите, които участват в преходния механизъм, трябва да получат подкрепа по множество процедури. А държавите членки, които не участват, трябва да бъдат съответно санкционирани. Говорихме и по въпроса за скрининга на беженците и мигранти без право на пребиваване, на получаване на статут. За сега няма ясни механизми и критерии за такъв скрининг. Гъртия е на мнение, че разглеждането на една молба за обежище по нейното съдържание трябва да бъде надлежно проведена и ако се въведе съответното а, изискване, трябва да е ясно а, кой ще носи отговорността за този скрининг. А, държавата членка по пребиваване или съответните служби по миграция. А, също така трябва да има яснота кой има право да получи международна закрила. И трябва да има единни правила. Уважаеми госпожи и господа, не бива да допускаме хора да загиват или да рискуват живота си в Средиземноморието или в Африканската пустиня. Винаги ще има миграция въз основа на климатичните промени, по економически причини или като следствие на въоръжени конфликти приемащите държави трябва да могат да предоставят закрила на тези лица и трябва да има механизми за законна миграция. Имаме нужда от по-гъвкави и по-хуманитарно ориентирани разпоредби за този вид миграция и по този начин да се борим срещу мрежите на а, трафикантите и каналджиите и да защитим а, живота на а, хората. Ще кажа няколко думи е, за ситуацията в е, навечерието на европейските избори. Европа е изправена пред много промени и предизвикателства, участие във връзка с е, ситуацията с мигрантите. И тук е много важно да се подчертае колко е важна демокрацията, върховенството на закона, легитимацията на цялата институционална архитектура на Европейския съюз. Европа е място, където може да се говори открито за проблемите и да се търси решение. В момента наблюдаваме и е, политическа криза в много държави. В някои държави членки миграционната криза ще играе важна роля в предизборната борба. И искам от тази трибуна да се обърна към вас, като депутати на Европейския парламент. Не бива да допускаме ксенофобията и национализма да се разпространяват. Онези, които искат да водят подобна политика, не бива да бъдат приемани безропотно. Трябва и за бъдеще да се придържаме към общите принципи на европейската политика. Ние искаме да работим и за в бъдеще тясно с Европейския парламент, защото е, Европейския парламент е демократичното продължение на мнението на европейските граждани. Искаме да работим върху европейски решения на общите ни проблеми, възоснова на солидарността и международното право. Смятаме, че а, само тогава Европа ще заслужава името а, Европейска солидарност. Благодаря. Благодаря за виждането ви относно общата система на предоставяне на убежище. Тук работим по този въпрос. И така, Започваме с хората, които са поискали думата по реда на постъпване на искането. Госпожа Спинели е първа. Благодаря, господин председател. Много съм ви благодарна, господин министър, за това, че продължавате да идвате при нас. Искам да спомена мимоходом, че е изключително важно да се организират подобни срещи и с представители на други страни, които са на фронтовата линия, ако мога така да се изразя. Искам да спомена най-вече у нези държави, които предприемат проблемни политики, като Италия, например. Има страни, чието политики създават много повече проблеми, отколкото тези, които имаме в Гърция. Сега на въпроса. Относно реформата на регламента Дъблин и относно преходния временен механизъм. Що се отнася до реформата, кажете ни малко повече за това какво точно се случва в съвета, какво се говори в хода на преговорите, какви са позициите, вижданията на страни като Гърция и Италия относно временния преходен механизъм. Не е съвсем задължително у нези, които се противопоставят на Дъблин 3, в крайна сметка да приемат новите неща, реформите. Има група, която се противопоставя. Знаете, че има една група, която би трябвало да приема беженци на доброволни начала. Това беше споменато и в контекста на съвета от месец юни. Не мисля, че ние в парламента ще се противопоставим. Но ако правилно съм ви разбрала, вие предлагате нещо като засилено сътрудничество. Какви обаче ще бъдат задълженията в рамките на това задължен, за засилено сътрудничество? Относно двустранните споразумения, така наречените административни споразумения – Виждаме, че се появяват такива споразумения между конкретни държави членки. Това са споразумения насочени към миграцията, към възможността за връщане. Има доклад на ЕКРИС точно по този въпрос. Каква е тенденцията? Стига се до намаляване на защитните механизми спрямо съществуващия регламент от Дъблен. Тоест, наблюдаваме регрес дори по отношение на Дъблин 3. Има един колективен иск, заведен и представен пред Европейския социален комитет. Това се е случило през януари. Става дума за Гърция и за липсата на места за настаняване или заради неподходящи места за настаняване за непълнолетни. Какво смятате вие? за този иск, заведен пред Европейския комитет за социални права. Благодаря. Може ли да кажете малко повече, казва председателя на министера относно Дъблен? Има дебати, има разговори за разбиване на пакета. Кажете ни малко повече. Какво точно смятате, че се случва в момента по този въпрос? Би било добре да разберем малко повече. Госпожа Викстрюм е докладчик по Дъблин. Тя има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, господин министр, за това, че дойдохте. Мисля, че сте много смел. Все още имате коража да говорите за солидарност. Това не е думата, която вече се използва нито от мен самата, нито от всички други, които се занимават с проблема на миграцията, защото вече стана ясно за всички, че няма солидарност в Европа, поне не в областта на миграцията. В почти всички други области има такава солидарност. Вътрешния пазар, рибарството, химичните вещества и така нататък. Обаче в сферата на миграцията няма а, солидарност. Вие сте голям коражлия. Говорите за солидарност. Але Линги има един много красив гръцки термин. Искам да го използвам в тази връзка. Знаете, че още от самото начало тук в парламента две трети от депутатите застанаха зад един текст, който би могъл да послужи за основа на реформа на Дъблин. Минаха обаче месеци, и аз разбрах, че няма да се стигне до промяна. В задъна на улица сме, докато продължава да съществува този блокаж от страна на 5 или 6 държави. Както каза госпожа Спинели, а и вие намекнахте, макар че не казахте ясно, не казахте открито, може би засиленото сътрудничество е пътя напред и онези държави, които не участват по отношение на преместването и през заселването, при оценката на молбите за международна закрила, те пък могат да си плащат замяна. Това ли е пътя напред според вас? Това е моя въпрос. По този начин ще може ли да се гарантира днес, когато са толкова малко идващите. 95 000 от последната година спрямо ситуацията от преди няколко години, когато дойдоха над милион. Та в една такава ситуация не е ли дошло времето министрите да седнат на една маса и да започнат да говорят за система на обежището, която да отговаря на действителността. Истината е следната. Дори да наблюдаваме много ниски е, стойности на тези, които идват, броя лица, които идват, всеки ден средно 6 човека загиват в Средиземно море, независимо дали говорим за понеделник или неделя или друг ден. Всеки ден 6 е, човека средно загиват е, и продължават да превръщат Средиземно море в една масова гробница. Та смятате ли, че засиленото сътрудничество е пътя напред? И на второ място, съвета, меко казано, не е прозрачна институция, има много предположения. Има слухове, че Гърция блокира някои предложения. Добре е да кажете високо и ясно, че Гърция сътрудничи. Тя допринася за намирането на решение. Много е важно да излезете и в съвета, господин министр, да кажете, че Гърция е готова да сътрудничи. Тя сътрудничи и с парламента, и в рамките на съвета. Благодаря. Благодаря. Откровено казано, аз чух, че министъра в съвета миналата седмица защити Дъблин. Аз го чух и мога да потвърдя. Мога да потвърдя и позицията му по отношение на пакета за убежище. Господин Кирцус. Благодаря. Искам да припомня, че посещението ви и на госпожа Макован в Модия а, беше изключително важно. Там видяхте на място условията за приемане на беженците и показахте, че Гъртия не е изоставена. Добре дошъл от мен, господин министр. Виждаме, че очертавате отново катастрофална картина. Има много повече беженци в местата за приемане и много повече молби за обежище. Виждаме, че натискът от Турция не престава. Всъщност Турция държи ключа за решаването на този проблем. Има множество структури за приемане, но всички те са претоварени. И това води до много тежка ситуация в една държава в економическа криза, каквато е Гърция. От друга страна, виждаме на европейско ниво че се демонстрира солидарност, но няма всеобхватна политика, няма и обща външна политика дори няма и обща економическа политика на Европейския съюз. И когато се спука балона на а, миграционната а, криза, а, ще видим колко хора са на улицата и ще бъдем конфронтирани съвсем ребром с проблема. А, Моят въпрос е, ако не се приеме предложението на Европейския съюз за реформа на Дъблинския регламент, възможно ли ще бъде да има засилено сътрудничество между държавите? А, колко ще може да издържи Гърция на този натиск и какво ще означава това за държава, която няма шанс да се справи с проблема. Какво ще означава това за Гърция и за целия Европейски съюз? Благодаря, госпожа Стивенс. Благодаря, господин председател. Благодаря на гръцкия министр Вицас. Благодаря за това, че споделихте някои новини и ни разказахте за вашия опит, разказахте ни за въздействието на миграцията, миграционните потоци върху Гърция. Искам да попитам как е, реформата на общата система за убежище ви засегна като страна на фронтовата линия? Какво имам предвид? Как е, е засегнала тази реформа, какво е въздействието на реформата върху вашата страна като основна дестинация на пристигане на мигрантите? Относно принципите на безопасна страна на транзит, е, е, и относно принципа на, на страната, безопасна страна на происход. Тези принципи по силата на съответното законодателство са такива, че могат да се използват за връщане на мигранти по силата на бързата процедура. И този принцип Въведен ли е в гръцкото законодателство? Той засяга ли споразумението с Турция, което имаме? И ако това е така, ако този принцип е приложен, ще засегне ли той целият Европейски съюз? С други думи, кажете ни как споразумението между ЕСА и Турция и тази бърза процедура засегна броя на пристиганията. Освен това, какъв е вашия подход, какво смятате вие относно сключването на споразумение за реадмисия с всички страни около Средиземно море за бързо връщане, след като бързо са разгледани мобите на кандидатите? Това е първият ми въпрос. Втория ми въпрос е по-кратък. Колко мигранти са върнати на практика в Турция по силата на споразумението и защо този брой е толкова нисък? Благодаря за отговора. Uh, че не. Госпожа Грелицка. Госпожа Кодрицка. И coraz lepiej radzi z... Благодаря. Е, мисля, че вие в Гърция можете да се справяте много по-добре сега относно беженските потоци. Те и доста намаляха. Всички ние проявяваме интерес към положението, естествено. Много е важно този е, пакет е, да бъде разделен. Искам да попитам, господин министр, ако се стигне в крайна сметка до там, ако се стигне до разделяне, какви са възможностите? Въобще какви са възможностите да се процедира по отношение на този пакет? Какви са и възможностите този пакет да остане такъв какъвто е, цялостен? Вие казахте, че Frontex трябва да действа ефикасно. Правилно ли разбирам, че искате от Frontex да работи по-добре? Или не съм разбрала? Когато говорим за Frontex, може ли да кажете малко повече? Каква е вашата оценка? И последният ми въпрос. Знаем, че имаме по-нисък миграционен натиск върху Гърция. Искам да спомена конкретно границата по река Марица. Там обаче има повече беженци. Каква е причината точно за засилен натиск на това място? Благодаря, Барбара. Всъщност най-простите въпроси са най-добрите. Кои са държавите членки, които са виновни? Всъщност аз видях, разбрах какъв е отговор на този въпрос, ще ви кажа друг път. Юдит с Аргентини. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Днес Комисията срещу изтезанията на съвета на Европа публикува доклад относно положението на мигрантите в Гърция, както и на кандидатите за убежище в тази страна. Там има текстове, които ни дават тревожна информация за това как в полицейски центрове хора са задържани в продължение на седмици, не им се дава достатъчно храна, предоставя им се около един квадратен метър. Не чух министъра да казва нещо по този въпрос, но мисля, че това е момента министъра да вземе отношение, да каже какво смятате относно този доклад на Комисията за превенция на изтезанията на съвета на Европа. Благодаря, Юдит. Госпожа Сурова, ако правилно разбираме. Госпожа Шойдрова. Я вас му здравим, Михала Шойдрова. Благодаря. Добре дошъл, господин министър. Казвам се Михаела Шойдрова. Видяхме се преди 14 дни. Благодаря ви за времето, което ни отделихте тогава. Вероятно знаете за моята инициатива, инициативата, която подех от името на Чехия. Ще оставя на страни сега този въпрос. Един коментар във връзка с това, което ни казахте. Споменете, моля, усилията на онези, които работят на място. Онези професионалисти, които полагат много усилия, работят с дошлите семейства, с дошлите малолетни. Това са хора, наистина, които се грижат за това тези хора да бъдат Приветствани с добре дошли. Знам, че много мигранти се оплакват относно дългата процедура, след като са подали молба. Разбираме, че има Основание за нещо подобно. Въпреки това обаче много хора ни казват за това, че е изключително неприятно да стоиш така без да знаеш какво ще ти се случи. Много от тези хора решават да се преместят без да чакат отговора на тяхната молба. За това взимам повод от казаното от колегата Кодрицка. Има едно място на границата, където броя на мигрантите се увеличава. Чух, че между 200 и 500 мигранта всяка седмица преминават точно през това място от границата. Това не е ниска цифра. Искам да разбера какво смятате вие. Аз лично разбрах, че става дума между 200 и 500, значи това си е около 2000 месечно. Мисля, че можем да предположим, че няма да има мигранти, които автоматично да имат право на международна закрила. Аз съм почти сигурна, че не става дума нито за сирийци, нито за еритрейци. Така че положението става много сложно. Как да репатрираме тези хора? Бих искала да коментирам и казаното от колегите преди малко. Знаем, че има все повече хора в държавите членки, които казват, че трябва да се помогне на място, там където проблемите се появяват. Да се опитаме да се справим с бедността, с а, липсата на интеграция. Не можем да решим проблемите на света, като приветстваме всички хора в Европа. Ние трябва да помогнем на онези, които наистина имат нужда от помощ. Само, че задачата ни се осложнява все повече и повече. Има хора, които наистина бягат от войни, бягат от религиозно преследване или от преследване по политически причини. Съответно, искаме да имаме достатъчно капацитет да помагаме на тези хора. От друга страна, ако видим, че нези емигранти, е, които нямат право на международна закрила по Женевската конвенция, ако видим, че този брой нараства, ние трябва да направим нещо, защото ако този брой нараства, много трудно ще да се помогне на онези, които наистина имат нужда от помощ. На следващо място искам да спомена и децата, които пътуват сами, непредружаваните, непълнолетни. Моля ви, е, приканвам ви да използвате съществуващите инициативи и помогнете на онези, които могат да проявят желание да идат в Швеция. Окоръжете тези е, малолетни. Нека да използват те тази възможност за защита. Знаем, че децата са особено беззащитни, особено уязвими. Благодаря ви. Правите всичко необходимо, за да защитите тези хора. Колеги, има ли още някой, който иска да се изкаже? Да не съм пропуснал някого. Господин министр, дойдохте в точното време, защото депутатите искат много да разберат за това, което се случва на островите. Знаем, че има сериозни затруднения. Провеждаме срещи с цел да не губим връзка с вас. Подпомагате и нашите докладчици с информация и в Комисията по развитие. Между другото, Колегите говориха и за положението в съвета по отношение на Дъблин. Всички тези въпроси ни вълнуват. Отговорете, кажете сега. Е, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Много благодаря за всички въпроси, които ми зададохте. Ще кажа, че ще отговоря в две посоки, които ми се труват много важни. Първо, какво се случва в Европа и на ниво съвет. Това ще бъде едната част от моя отговор. А, на второ място а, ще се спра на цялата проблематика около въпроса а, беженци и мигранти. В момента от две години насам, всъщност, а може би и повече, обсъждаме реформата на регламента Дъблин. Дъблин 3 всъщност се провали през 2005 година и никога не беше прилаган. Сега от две години насам обсъждаме реформи и винаги, когато група държава, като например държавите от Вишеград, ще кажа съвсем открито, не са готови да подкрепят предложения, които не са а, някакво голямо нововъведение. Ще дам за пример предложението на България. Там се казва, че ако една държава надвиши капацитета си за разглеждане на молби, да кажем вместо 100% молби има 140%, тогава се провежда гласуване и се взема решение към коя държава ще бъдат прехвърлени за разглеждане тези моби. И след 15 дни трябва да се вземе решение. А, ако не се стигне до решение, ще има предложение на комисията. И това предложение не беше прието. Българското председателство постави много мерки е, на доброволен принцип. А, ние е, сме на страната, на страната на Европейския парламент, защото Европейският парламент предвижда е, обвързване изисквания от страна на държавите. Когато говорим за солидарност, за мен това е единственият успешен път всеки, който иска чрез оръжия, бомби, стени да държи хората далеч от Европа, хора, които, на които е застрашен живота в родните страни, може да го заведем на реката Марица. Там има стена дълга 2 км и половина която е стара и по тази стена висят а, а, дрехи, ръкавици, якета, останали от хора, които всеки ден прехвърлят а, тази ограда и пресичат границата. Виждаме какво се случва всеки ден по границата между Мексико и САЩ. Аз смятам, че не бива да подкрепяме програмите на расисти и а, националисти, за да спечелим просто повече гласове от а, избирателите. Трябва да се направи нещо, според мен. Има стагнация в разглеждането на цялата тази тема. Европейската комисия казва, че 4 от 7 а, по 4 от 7 е, законодателни акта има е, постигнато съгласие и ще се опитаме да напреднем е, разглеждайки по-отделно законодателните актове. По четирите законодателни норми от пакета, по които има разбирателство, има споразумение, те засягат процедури по границата. Ние разглеждаме проблемите по-отделно и ако извадим тези четири законодателни акта и разглеждаме пакета за миграцията по-отделно, никога няма да стигнем до общо решение. Госпожа Викстръм каза съвсем точно. По множество въпроси демонстрираме солидарност, но не и по въпросите свързани с миграцията. И това е в полза на онези държави, които водят националистично ориентирана политика. Няма да назовавам имена, но това е в ущърп на държавите, които са на фронтовата линия и в полза на държавите, които вземат окончателни решения. Защото целта е беженците, мигрантите да бъдат настанени в отделни държави, като Германия, като Швеция, например, няма споделена отговорност. Милион и половина беженци дойдоха в Европейския съюз през 2015 година. Не е ли възможно да ги приемем в Европа с 500 милиона население? Ние имаме в Гърция население от 15 милиона и имаме допълнителни към онези, които приехме през последните години, 550 хиляди, които живеят по-давна в Гърция. И сега ще ви кажа нещо, което не смях да кажа и на гръцкия министр-председател. Аз ще препоръчам Гърция да гласува положително за механизъм, който да допринесе за ограничаването на смъртните случаи в Средиземноморието. Ще кажете, аз няма да си бръкна в джоба за допълнителни средства за бреговата охрана или а, за а, военните, които а, откриват а, хора и, спасяват, и ги спасяват в Средиземноморието. Не, причината за това е, че ценим високо човешкия живот от една страна, но от друга страна ни трябват правни процедури, които трябва да се спазват. Също така е нужна и солидарност. Когато започнем да обсъждаме, следващата средносрочна програма за финансиране, държавите, които не участват в механизма за солидарност, трябва да бъдат санкционирани. Имам предвид, разбира се, механизма за солидарност във връзка с миграцията. Но аз не смятам, че става въпрос само за пари. Ако една държава каже, например, аз ще участвам с пари, но няма да приемам беженци. Нещата не работят по този начин. Това не е истинска солидарност. Истинската солидарност е общото поемане на отговорност. Гърция и други а, държави носят много по-голяма отговорност по отношение на а, мигрантите. И ако приемем, че а, в момента а, преглеждаме между 20-25 хиляди молби за а, обежища, но получаваме 60 хиляди годишно. нашите органи а, са на границата на възможностите си. Същото въжи и за мобите за международна закрила. Госпожа Спинели каза, че няма обща система за миграция и тежестта не се разпределя равномерно. Това в крайна сметка може да застраши а, вътрешното, вътрешната обединеност на държавите. И за това трябва да намерим европейско решение. Ще кажа още веднъж, че гръцката държава не е на 100% съгласна с българското предложение, но за нас това е основа за по-нататъчни обсъждания и отправна точка към намирането на решение. Много хора твърдят, че Гърция блокира процедурите и стигането до решение. А, а, както каза господин а, Киркос, ние от 6 месеца се караме какво да а, предприемем. Да изпратим войските на границата ли? А, аз мятам, че трябва да се ръководим от Женевската конвенция, вземайки решение. И всеки, който а, подаде за международна закрила, има право да го направи. И има право да подаде тази молба, никой не може да му го забрани. Ако се опитваме да помогнем, да създадем предпоставки в Европа за бързото разглеждане на молбите, това е съвсем различен въпрос. Но основният въпрос е, че трябва да укрепим органите, които разглеждат мобите, за да имат те капацитет да го направят. Както казах, вече намалихме сроковете за разглеждане на молби на 68 дни. А, и в този смисъл не помага а, блокирането на всички процедури от страна на органите. А, но всички политики всъщност а, осигуряват мнима сигурност на границите и разглеждат бежанците и мигрантите като заплаха отвън. Ние не можем да се съгласим с тази политика, защото вярваме, че има хора в, в бедствено положение и трябва да се намери решение за тях. По отношение на реадмисията, през 2018 година са върнати 31 човека, 2017 година бяха а, още по-малко върнатите души. Вярно е, има международни организации, които работят в областта на миграцията, Върховния комисариат по беженците, неправителствени организации, които са чувствителни към тази тематика. Те са добре информирани и използват всички възможности а, преди да се стигне до връщане на съответния човек. Имаме нужда от политика по спасяването, политики по а, прием, първоначалното приемане и имаме нужда от капацитет за разглеждане на моби за международна закрила, защото всички, които пристигат, имат право да подадат такава молба. Разбира се, стават и грешки в хода на работата. И моя грешка беше, че не казах нищо за Frontex. Предложението за Frontex в момента се обсъжда в съответното министерство. Има множество правни проблеми и много въпроси във връзка с мандата на Frontex. И по този въпрос ще кажа следното. Фронтекс трябва да изпълнява онази част от регламента, в която се казва, че Фронтекс трябва да стане по-активен в операции по издирване и спасяване. Това е част от мандата на Фронтекс, която е най-важна. Ще кажа нещо и във връзка с правните инстанции. През април и август имаше проблеми, защото по река Марица дойдоха много мигранти и влязоха на гръцка територия. Ще ви кажа обаче, че вчера бяха задържани 90 лица в полицейският полицейската служба на река Еврос Марица. Те са там от три дни и ние ги регистрираме и а, ги а, изпращаме по-нататък. колегата Киркос зададе още един въпрос. Отговорът ми е че не искам да си представя, че няма да се намери европейско решение. Защото ако няма европейско решение, държавите, които първи приемат беженци, Гърция, Кипър, Малта, Испания, Италия, ще бъдат в много тежко положение и не само те ще платят цената, а и останалите европейски страни. Какво точно ще се случи, не мога да кажа. Аз обаче се боря за намирането на европейско решение, защото не приемам, че такова решение няма. И тук основният проблем е следният. Основното ни задължение е да намерим това европейско решение, като съблюдаваме Женевската конвенция, международните конвенции и споразумението от Маракеш. Ние в Гърция се опитваме да решаваме всички проблеми, включително и текущите проблеми с настаняването, например. Но ще ви припомня следното. На остров Самос преди беше и Домени, Пиреус а, или Мория са, меч, са места, където има големи а, а, беженски лагери, където а, хората биват приемани. А, това е всичко, което мога да отговоря за сега на въпросите. Много благодаря, господин министър. Ние останахме в близък контакт и следим положението в Гърция и на гръцките острови. Много ви благодарим за информацията, която ни дадохте за положението в Гърция. Благодаря, господин председател. Всеки член на тая, тази комисия и всеки евродепутат е добре дошъл в Гърция. Но моля, не посещавайте само Мория, когато дойдете, а и други центрове за приемане. А, имаме а, такива места, а, както по островите, така и на континента. Благодаря, колеги. След една минута започваме гласуването. Пригответе електронните си карти за гласуване. Um, Гласуваме от 11.15. Колеги, моля, подгответе се. Um, И така, колеги, сега ви моля, заемете местата си, за да пристъпим към гласуване. Започваме с точка 11 от дневния ред. По точка 11 Продължаваме с решение за, изпъл... Е, за... на съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни са в Обединеното кралство. Не е електронно гласуването. Много моля, заемете местата си. Възоснова на правило 51 аз предлагам да приемем без изменение, освен ако политическите групи или други групи са постигнали минималния прак от 10%, т.е. шестима възразяващи. Имате ли възражение? Очевидно не. В такъв случай смятаме, че докладът е прият. Това е доклада на господин Шкрипек. Поздравление, господин Шкрипек. Okay, then we move to point след това следващата точка 12, българския дневен ред 13 е, е, трябва да прочета това. Колеги, извинявайте, е, това е точка 12 за решение с Кралство Норвегия, Република Исландия Ползвайте времето, за да седнете и Швейцарската конфедерация и е, е княжеството Лихтенштайн за участие в обмен на данни на крупни системи в съответствие с договора за функциониране на Европейския съюз и оперативните мерки относно IT системите и агенцията Еолиса е необходимо да прием тези споразумения в светлината на Шенгенското споразумение Дъблин и останалите дейности. Новия регламент за Еолиса е, също предвижда вземане на по-нататъчни мерки. Е, тук е, Еолиса е дала своето съгласие. На 27 септември бе взето решение да се приложи опростение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 51 и госпожа Маковей бе определена за докладчик. Ако госпожа Маковей е тук, ще желая ли да вземе думата? Очевидно не. Е, в качеството си на председател по член 51 предлагам да приемем споразумение, е, е, доклада без изменения, освен ако имаме възражение от 10%, т.е. 6 членове. Не виждам възражение, така че доклада се смята за прият и поздравявам госпожа Маковей. Сега пристъпваме към гласуването. И първо започвам с резолюцията относно положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията, по-специално в Малта и Словакия. Госпожа Нтвелт е е докладчик, тя не иска да вземе думата, така че гласуваме, направо пристъпваме към гласуване. Параграф 4. Моля, гласувайте. На гласуването приема се. Параграф 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се параграф 21 с добавенето на израза и България. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема параграф 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се параграф 26. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 30 параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема, се приема и накрая моля гласувайте по електронен път. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Имаме 40 срещу 7 и 6 въздържали се. Поздравления за докладчика. Продължаваме с предложението за решение на съвета за опълномащаване държавите членки да стана страна в интерес на Европейския съюз по Конвенцията на съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни матчери. Силви Ивон Кауфман е докладчик. Желаеш ли да вземеш думата, Силви? Е, както разбирам, госпожа Кауфман не присъства, така че пристъпваме към гласуване. Имаме гласуване <clears throat> по целия документ. Моля, гласувайте. Супер, no. Край на гласуването. 38 срещу 3, един въздържали, въздържал се, се приема. Следващата точка 15 предлага на пазара използване на прекурсори за взривни вещества. Това е доклада на колегата Мамикинс. Това е консолидираната версия след междуинституционалните институционалните преговори. Желаете ли да вземете думата? Не пристъпваме към гласуването. Гласуваме целият документ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Добре, 52 гласа за пълно мнозинство няма да губим време по тези е, тристранни преговори. Благодаря. А, така, едно главоболие за мен отпада. Сега продължаваме с създаването на фонд Вътрешна сигурност на госпожа Моника Холмайер не желая да вземе думата. И така пристъпваме към компромис 16 по изменения 20 и 21. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 1, 3, 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 1, 3, 8 е следващото изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 139. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 16А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 150 и 24 са следващите две изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Едно, 5 3 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 19. Е Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 22. Край на гласуването. Също се приема компромис 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 25. Край на гласуването. Приема се 2-2-0. Моля, гласувайте. 2 2 2. 222 поправя се оратора. 222 е следващото изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се бач 14, предложение на групата бюджета 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 230 е следващото изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 234. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И... Извинявам се, НП имат плюс един глас. С Край на гласуването. Отхвърля се. 2, 4, 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 248. Моля, гласувайте. 248. Това е едно от предложенията. Край на гласуването отхвърля се. 249. Моля, гласувайте. Благодаря, че ме коригирахте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 250. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинявам се, казва председателят. Моя грешка. Приема се публично порицание на председателя. Изменение 251. Обещавам да внимавам. Край на гласуването. Приема се. Компромис 29. Моля, гласувайте по-трудно е, отколкото се изглежда. Три-четири неща трябва да правя едновременно, затова се разсеявам. Така, край на гласуването. Приема се. 256. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 265-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 31А. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста шестьдесят и осем е следващото изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение, компромис 32. Край на гласуването. И НП отново плюс едно, колеги. Край на гласуването. Приема се. Компромис 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 36. Край на гласуването. Приема се 3-2. Председателят се поправя. Компромис 37 подлежи на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 69. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 327 е следващото изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 328. Край на гласуването. Приема се 329. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 70. Край на гласуването. Приема се. 330. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 331. 331. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. приема се. Сега пристъпваме към преамбюла компромис, измене, компромисно изменение 1. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 2. компромис 2, извинявайте. Край на гласуването. Приема се 79 и 80 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Край на гласуването. Отхвърля се. 83. Моля, гласувайте. 8-3. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 89. Край на гласуването. Отхвърля се 90 за. против. Край, а, моля, гласувайте край на гласуването. Приема се. 91. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Отхвърля се 96. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с компромис 7. Край на гласуването. Приема се 108 за гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се 109. Край на гласуването. Отхвърля се 110. Край на гласуването. Приема се компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 9. Край на гласуването. Също се приема изменение 119. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 118. Край на гласуването. Приема се. 121. Край на гласуването. Отхвърля се. 122. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Край на гласуването. Приема се 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема 123. Край на гласуването. Приема се изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, извинявам се, приема се, казва председателят. 125. Край на гласуването. Приема се компромис 10. Край на гласуването. Приема се 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 12. Край на гласуването. Отхвърля се. А... Трябва да гласуваме изменение 11, казва председателят. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 130. 130. Край на гласуването. Приема се компромис 13. Край на гласуването. Приема се компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14 и 133 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 15. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се на комисия бюджет 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 136. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуване на целия документ. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването 44 срещу 10 без въздържали се. Поздравления за госпожа Холмайер като докладчик. Искате ли да кажете нещо, госпожа Холмайер? Просто искам да благодаря на всички колеги, на докладчиците в Сянка. Благодаря за конструктивната атмосфера. Благодаря и на секретарята на комисията за помощта. Добре дошла сте, казва председателя. Благодаря на вас. Uh, Колеги, преминаваме към инструмента за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите. Това е доклада на Таня Файон. Преди да попитам Таня дали иска да ни каже нещо, искам да ви кажа, че има искане за внасяне на устно изменение към доклада. По силата на правило 1696, както и 209. Искате ли аз да го изчета, господин Коелю, или вие ще го изчетете? Господин Коелю внася устно изменение по член 11. Казва се следното. whose per capita gross national income GNI is less than 90% of that of the union average and 75% of the total eligible expenditure for other member states. That's the oral amendment. Това е устното изменение, внесено на английски язик. Чухте текста, приемате ли? Няма възражения. Значи ще гласуваме този текст преди номер 52. Okay, colleagues, so we go to um, Amendment 36. Отиваме на изменения 36, 49b и 66 блок. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Компромисно изменение по член 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Amendment Изменение 192. 192. Извинявам се. Първо 192. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трябва да гласуваме и 193. Изменение 193. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение по член 3 и 3а. Начало на гласуването. Uh, Край на гласуването. Rise on Article 4 компромиса по член 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение по член 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 214 и 44 са идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. 215 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 216 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 217. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение по член 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 220. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 221. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Афет 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Комисия по бюджети 16. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Комисия по бюджети 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 7 от текста на комисията по бюджети. Начало и край. Приема се. Компромис по член 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега устното изменение. Онова, което ви изчетох. Начало на гласуването по текста на господин Коелю. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Изменение 240. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 241 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 13 и член 14. Начало на гласуването. Страница 12 от моя списък. Край на гласуването. Приема се. 271. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 279. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 287. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 24. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис по член 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис по член 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис по член 28. Начало на гласуването. Край на гласуване. Приема се. Компромис по член 29. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Компромис по член 30. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по приложение на начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по приложение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по приложение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 369 и 99 идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. 370 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по приложение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис по приложение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по приложение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по приложение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по приложение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега преамбилните точки. Компромис по съображение 1. Начало и край. Приема се. Изменение 125. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Афет 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 126. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 8 и 8а ново. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 11 и 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис по съображение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис по съображение 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромиса по съображение 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 155. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по преамбилна точка 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 160. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Бюджет 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Бюджет 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 23. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по съображение 31 и 31А ново начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 164. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 165. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Афет 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 34 и 34А ново. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 26 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 170. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображения 37 и 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Бюджет 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 40, 41 и 42. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 29. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 46. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 49. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 52. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение 55, 56 и 57. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис по съображение 58. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Бюджет 12. Бюджет 12. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Компромис по съображение 60. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се и сега гласуваме по именно целия текст. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се 41 гласа за, 9 против, 2 въздържали се. Поздравление за докладчика Таня Файон. Поздравление! Благодаря, колеги. Преминаваме нататък към оперативната съвместимост. Всъщност не, казва председателя. Добре е, че се грижите, че всички се грижим, затова всички да са будни. sorry, is such a special file that it... Този фонд AMIF е толкова специален, че получих и специална доставка. И така. Проектът доклад относно предложение за регламент на парламента и на съвета за създаване на фонд обежище и миграция. Мириам Дали е докладчик. Искаш и да кажеш нещо? Не. Започваме. Компромис по позовава на едно. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис по заглавие и съображение 48. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по членове 1 и 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 2, параграф 1, точка С. Начало на гласуването. Тези са анблок, така ли? Гласуваме всички тези изменения анблок. Начало на гласуването. Гласуваме анблок всички тези изменения. Значи от 297 до 452. Анблок. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърлят се. Изменение 453. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Отиваме по компромис, на компромис по член 3 и съображение 12, 13, 14. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 3А нов. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис по член 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Това е компромиса по член 4. Сега изменение 52 на страница 8 от моя списък. Изменение 52. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Член 6, параграф 3, изменение 349, 350 и 56 идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. Отиваме на изменение 352. Не. Всъщност не. Всъщност не. Компромис по член 7. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се. Компромис по член 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис по съображение 51а ново и член 9 без параграф 2 и без параграф 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 9, параграф 2, първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 9, параграф 2, втората част. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Отиваме на компромис по член 9, параграф 6 и съображение 17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на член 11, параграф 1, точка А. Изменение 391. 391 и 392. Точно така. И двете заедно. 391 и 392. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромис по 12 член. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 13 без параграф 1. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис по член 13, параграф 1, първа част. Гласувайте, моля. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 13, параграф 1, част 2. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 14 и точки от преамбила 34 и 35. Гласувайте сега. Плюс е това можеш да покажеш по-ясно Мария. Добре, приема се. Компромис по член 15 и точка от преамбила 31. Гласувайте, моля сега. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 16 и точка от преамбила 11а нова. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 17 и точка от преамбила 38 нова. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 17 а нов. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 18 и точка от преамбил 40. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 20 и точка от преамбил 41. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по Член 21. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 25. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 26 и точка от прембила 42. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 467. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Бюджет 16. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 468. Гласувайте, моля. What is closed? Край на гласуването приема се. Компромис по член 28. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 29. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по член 30 и точка от преамбила 54. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 490. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по член 32 и точка от преамбила 56. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по приложение първо. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 508. Гласувайте, моля. 528. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по приложение 2 и точки от преамбила 7, 8 и 9. Край на гласуването. Приема се. Компромис по приложение 3 и точка от преамбила 5 б нова. Гласувайте, моля на страница 38 от моя списък за гласуване. Край на гласуване. Приема се. Компромис по приложение 3, точка 4, по точка 1. А, по точка А, извинявайте. Край на гласуването. Приема се. Изменени 660 и 661 идентични. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по приложение 4. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по приложение 5. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 683. 684, извинете. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по приложение 8. Край на гласуването. Приема се. 165-то изменение. Гласувайте ме. Край на гласуването. Отхвърля се. До 64-то изменение. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 166. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбюла 2. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменени 169. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 170. Гласувайте, моля. Край на гласуването приема се. Изменение 171. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по точка от преамбюла 4. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. ДБ1. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 175 изменение отпада. 9-2. Гласувайте, моля. Приема се. 9-3. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис по точка от преамбила 5. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се компромис по точка от преамбила 5А нова. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 178 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12 гласовите, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбила 10. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбюла 18. Мали гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбюла 19. Мали гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 220. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 9.13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 221. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 222. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 223. Край на гласуването. Отхвърля се. Бюджет 4. Гласувайте, моля. Извинете, малко се уморихме всички. Не гласуваме по изменение на бюджет 4. Никой не забеляза обаче и сигурно вие сте се изморили. Сега преминаваме към гласуване за компромис по точки от прембила 21 и 22. Край на гласуването. Приема се. Почти свършихме. 230 изменение. Всъщност, още малко ни остава, просто се преструвам. Струва ми се, че свършваме вече. Край на гласуването. Отхвърля се. 231 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 9.15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 232 изменение. Гласувайте, моля. Пропуснах, извинете. Край на гласуването отхвърля се. Компромис по точка от преамбила 24. Край на гласуването. Приема се. 238 и 239 изменения е идентични. Гласуваме ги сега. Край на гласуването. Отхвърляте. 9.17. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Преминаваме към 9.18. Край на гласуването. Отхвърля се. 241 изменение. Край на гласуването. Приема се. 242 изменение. Извинете, 243-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 9.19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбила 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбила 27А. Нова. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбила 27Б. Нова. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 249 и 250 идентични. Гласувайте, моля. Отхвърля се. Изменение 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 251. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбила 30. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбила 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбила 33. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбила 37. Край на гласуването. Приема се. 34 и 277 изменени идентични. Гласуваме ги заедно. Приема се. 278 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 279-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 283. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 284. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 9.24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбила 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по точка от преамбила 58. Моля, гласувайте. Приема се. И накрая последно гласуване по целия документ. Се Гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се 31 гласа за, 23 против, 1 въздържал се. Поздравление за докладчик. И сега имаме още два кратки доклада за гласуване. Останете с нас, почти сме приключили. Оперативна съвместимост между информационните системи на Европейския съюз – господин Мело. Не ви виждам. Мисля, че има протокол в поредността на изказване на докладчиците. Съвсем набързо. Сега първо гласуваме по оперативната съвместимост между информационните системи на Европейски с граници и визи. Докладчик е Ерон Ленардс. Моля, гласувайте електронно. Това е текстът да говорим по време на междуинституционалните споразум... преговори. Гласовете, моля сега. Край на гласуването. Приема се 43 гласа за, 11 против, няма въздържали се. Поздравление на, за господин Ленърс. Сега гласуваме оперативна съвместимост между информационните системи на Европейския съюз за полицейско и съдебно сътрудничество, обежище и миграция. Докладчик е Нунио Мел, не иска думата. Гласуваме направо. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се с 44 гласа за, 10 против и е, 0 въздържали се. Поздравление за господин Мело. Колеги, продължаваме в 16.15 е, е, часа. Благодаря.